La seduta ripresa, il processo... Имаме е, вече готовност да започнем. Разпространен е, е протокола от е, предишното заседание. Ако имате възражения, моля да ги внесете. Някакви бележки? Заповядайте, имате думата. Merci, merci, monsieur le président. Mon intervention... Благодаря, господин председател. Ще говоря за точка 6 от протокола условията, при които ратифицирахме докладът на, за асоцииране с Украина. До споразумението за асоцииране. Както се казва в протокола, има нещо, което е, е по-рано няма прецедент. Пряко, пряко намеса на чуж политик, натиск, значителен натиск, който беше упражнен над парламента и а, мисля, че а, а, това по някакъв начин а, а, квалифицира съгласието, което парламентът даде на това споразумение. Затова ви моля да подложите на гласуване този протокол, за да видим дали наистина всички споделяме споделяме това мнение и като се има предвид начина по който процедурата бе нарушена при приемането му. Да, вземаме предвид вашето наблюдение. Благодаря.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 а, Голиш каза, имаше намеса на външна сила в, в дебатите на нашия парламент. А, а, а, когато ставаше дума за скотовето на економическото споразумение с Украина. А, ние контестираме, оспорваме гласуването и смятаме, че като има при тази чужда намеса, трябва да гласуваме протокол на ново. А, няма, не, не е имало никаква външна намеса, господине, казва председателят. Добре, чух и слушах вашите изказвания, така че моля ви и вие чуйте каквото сега ще кажа. Никой не е задължил депутатите да гласуват по един или друг начин. И резултатите показаха, че имаше депутати, които са за и други депутати, които са против. Това е демокрацията. И надявам се, че е, е, европейски депутати са свободни и никой не може да нарушава тяхната, тази, е, тяхна, тяхната свобода. Най-малкото в нашия парламент може да се успорва свободата на всички европейски депутати. Госпожа, имате думата. Дякую, пане przewodniczący. Благодаря, господин председател. Ние е, е, взехме решението преди гласуването в пленарна зала и споразумението за асоцииране бе гласувано преди всичко на комисия, комисията АФЕТ, която е, реши с много голямо мнозинство да подкрепи споразумението. И е, не сме имали нито видеовръзка, е, нито конферентна връзка с който, който е друг парламент. Решението бе суверенно. Да, господин председател, искам отново да допълня. Ние успорваме фактът, че ни беше наложен тази процедура, т.е. присъствието на национален парламент, който на практика участваше в разискванията и по време на гласуването на Европейския парламент. Тази връзка, тази видеовръзка трябваше предварително да бъде подложена процедура на одобрение от страна на членовете на Европейския парламент. Господин Уважаеми господин депутат, смятам, че по никакъв начин не беше нарушен правилника за дейността на парламента. Беше взето решение, с което ще се засилят връзките между двата парламента. И ми се струва, че присъствието виртуалното присъствие на членовете на Украински парламент не е повлияло на начина, по който гласуваха членовете на Европейски парламент. Имате думата. Thank you, Mr. President. What was... Благодаря ви, господин председател. Като член на Комисията по външни работи, както и колегата преди мен, мисля, че срещата беше свикана много бързо И всъщност Комисията по международна търговия дори нямаше възможност да излезе със становище за економическото въздействие на това споразумение. Ето защо ми се струва, че процедурата определено не беше спаз, спазена по отношение на парламентарните комисии. Това наистина ме притеснява и ми се струва, че трябва много внимателно да помислим какво ще бъде последствието за демократичния процес в парламента, но разбира се, решението е във вашите ръце. Thank you uh, very much. Много ви благодаря. Мисля, че вчера имаше гласуване по съвест. И днес е невъзможно да променим взетото вече решение. Макар да разбирам позициите ви но вече нищо не може да променим, няма как да променим решението на Европейски парламент на този етап. Alors, on peut И така, може ли да гласуваме протокола? Quelle est votre proposition, monsieur, s'il vous plaît? Какво е предложението ви, Oui, je sais, mais on peut voter, oui. Monsieur le Président, à votre Господин е, председател, зависи от е, по ваше осмотрение, ако искате, може да гласуваме с, с дигане на ръка или по именно гласуване. Добре, въпросът ми, искате ли да промените текста на протокола по някакъв начин? бих искал да гласуваме протокола, за да решим дали ще го одобрим или не. Като се има предвид, че по този начин ще създадем един много притеснителен прецедент, т.е. възможност за влизане във връзка с национални парламенти при евентуално сключване на всяко бъдещо споразумение за сътрудничество, което ще наложи натиск, ще окаже натиск върху нашия Европейски парламент. Да разбирам предложението на господин Горниш. Някой да възразява на това предложение? Имате думата. Bene, allora metto ai voti chi è favorevole ad approvare. Добре, кой е за одобряване на протокола? Е, е, please, you... Заповядайте, имате думата. Благодаря. Моментът е изключително важен. Обикновено, когато се приемат международни и многостранни споразумения, протоколите са изключително важно доказателство. Как да гласуваме сега при почти празна зала? може по-късно в бъдеще това може да даде основание за пренебрегване на спогодбата. Според мен тази процедура, която в момента провеждаме, има опасност да застраши законодателния ни процес. Сеньор президент, сеньор deputados,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 Необратим е резултатът от гласуването, а протоколът е само един административен акт. И а, в а, никакъв случай не можем а, да кажем, а, че ще приравним политическия акт, а именно гласуването със своя резултат от една страна и протокола, който е административен акт от друг. Съвсем различни неща са това. E Сега гласуването е вън от е, е, обсъждането тук. Съвсем ясно е какво направихме. Тук не обсъждаме въпроса по същество. По същество беше обсъждан вчера и беше гласувано. Тук ние не поставяме под въпрос резултата от гласуването. Ние не можем да променим е, този резултат. Това е съвършено ясно. Говорим единствено за съдържанието на протокола и за евентуално допълнение към него. Изобщо не поставяме под въпрос законността на е, вота. Напълно законно беше гласувано е, решението и със съвършено свободното волеизявление на този парламент, който в нито един момент не се почувства повлиян и в никакъв случай а, не почувства ограничение върху а, начина по който ще гласува по съвест. От а, а, юридически а, от юридическа гледна точка може би има някое осложнение и затова е по-добре да а, отложим решаването на този въпрос, а, за да се изясни на техническо равнище. И сега Продължаваме с, с следващата точка от дневния ред. Renvoyer cette position. On va renvoyer parce qu'on va faire des Добре, ще проведем контрол и ще разгледаме отново това искане. Това е решението. Приключваме дискусията. Резултатът от гласуването вчера е кристално ясен. Трябва да продължим. И така продължаваме с действията на Европейския съюз в отговор на епидемията от Ебола. Давам думата от името на съвета на а, Бенедето Делаведова. Президенте, Президенте,